Ние се получихме от опита през последните 8 години. Благодаря, господин комисар. Предложението за резолюция ще бъде подложено на гласуване утре. Сега преминаваме към следваща точка от дневния ред и това е доклада на господин Петерле относно съобщението на комисията, относно действия срещу рака, европейско партньорство. Ще дам думата на господин Петерле за 4 минути. Благодаря, господин председател, господин комисар, дами и господа. С този доклад ние вземаме политическа позиция по един от най-сериозните проблеми в Европейския съюз Ракът бързо се разпространява. Всеки трети европейски гражданин е изложен на този риск. По време на този мандат се обръщаме към комисията и съвета да предприемат нужните мерки, но това не е необходимо, защото имаме ясни заключения на съвета в това отношение, както и съобщение на комисията за действие срещу рака. Това съобщение е обект на доклада. С този доклад ние предприемаме действия в подкрепа на една от най-амбициозните цели на Европейската комисия, а именно да намали заболеваемостта от рак с 10%. Това партньорство е в съответствие с резолюцията ни за здравната стратегия за периода 2008 и 2013. В тази резолюция ние подчертаваме, че ще работим за добро здраве за всички и за предотвратяване на раковите заболявания. Много тревожно е, че средно страните инвестират едва 3% от бюджета за здравеопазване за превенция. Това може да се изчита и за статистическа грешка, но здравната политика на държавите членки не гледа достатъчно сериозно на превенцията. Тук трябва да има сериозна промяна, да се наблегне повече на превенцията, да се осигури в е, всяко едно отношение този процес, защото превенцията може да намали смъртността от ракови заболявания. Е, има и поставеност е, от няколко типа има нещо като желязна завета между изтока и запада, шансовете за оцеляване на заболелите от рак са различни и в отделни държави членки. Има разлики в начина по който се работи за борба срещу рака, по палативните грижи, по възстановяването на заболелите от рака. Европейските институции трябва да отчита тези огромни различия в държавите членки. Някои от държавите членки имат национални програми, други нямат. Има разлики и в събирането на статистически данни за заболеваемостта от рак. Европейския съюз може да оказва подкрепа в рамките на Лисабонския договор. Трябва да имаме един координиран подход в борбата срещу рака обмяната на добри практики няма да се състои, ако не се стимулира от европейските институции. На трето място, партньорството. Амбициозната цел на Европейската комисия може да бъде постигната само ако обединим силите си вертикално и хоризонтално. Основно предварително условие тук е борбата срещу рака да остане в дневния ред на националните европейски институции. Тесните връзки между лекарите и пациентите не са достатъчни. Ние трябва да, да допринесем с силно политическо партньорство, политическа воля, които да дадат тласък и динамика в целия европейски регион. Тук искам да подчертая и въпроса за възстановяването на заболелите от рак. Трябва да обръщаме повече внимание на тези, които са победили в битката срещу рака. Те не трябва да бъдат отписваните, трябва да бъдат реинтегрирани в социалния живот, трябва да имат възможност да продължат своята кариера. Важно е да се борим срещу рака. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка, на всички, които допринесоха за този доклад. Искам да благодаря за отличната подкрепа, която ми оказаха. Благодаря, давам думата на комисаря Дали. Господин председател, госпожи и господа депутати, много се радвам, че парламентът продължава да проявява ентусиазъм към работата на комисията в областта на превенцията на рака. Благодарен съм за усилията, направени в хода на подготовката на доклада, особено от господин Петър Ле. Необходимо е да се работи на европейско ниво и по този начин да се повлияе върху действията на местно-регионално ниво. Има европейски потенциал за работа на общностно ниво. Успехът ще зависи от активното участие на различните партньори. Към момента държавите членки, здравните специалисти, институциите, организациите на пациентите и представителите на а, а, индустрията са участвали в подготовката на конкретни предложения, а, по които да започне работа до края на до 2013 година. Трябва да видим обаче дали новите начини за комуникация ще доведат до по-устойчиви дейности, насочени срещу рака. Надявам се, е, че това ще бъде така. Целта е да се постигнат е, дългосрочни цели и да се използват по-добре наличните ресурси. Това ще зависи от ангажираността на всички страни и разбира се от адекватно финансиране. Подкрепата на парламента е, за е, осигуряване на адекватни е, средства в бюджета ще бъде отрешаващо значение. Доклада предвижда цялостен подход към превенцията и контрола на, на рака. Много от предложенията са отчетени в хода на партньорската ни дейност. Партньорското, и, партньорството се основава на пет стълба промоция на здравето и профилактика, в това число и насърчаване и стимулиране на европейската дейност, профилактични действия и прегледи и профилактични прегледи, обмен на положителен опит, координация в научната дейност, предоставяне на сравнима информация за рака. Основна задача на партньорството е да помогне на държавите членки да разработят плановете за борба срещу рака. Целта е всички държави членки да имат е, интегрирани планове. Някои, е, ще могат да се, някои действия ще се основават е, на трупан опит, други ще изискват новаторски подход. Комисията е готова да предоставя подкрепа. Комисията ще продължи да сътрудничи с международни организации. Искам да спомена също така и основната цел, а именно да се осигури по-добра интеграция на здравните проблеми във всичките ни политически инициативи. Аз ще повдигна този въпрос пред другите колеги в комисията. Ще продължим да поставяме да поставим акцент върху здравните детерминанти. Ще продължим да се борим с наличните ресурси. Приветствам подкрепата на парламента в подкрепа на тази дейност. Благодаря, господин пред... комисар, казва председателят. Преминаваме към ораторите от политическите групи. От името на социалистите, господин Парньо господин председател, господин комисар. Този проект за, за документ отразява насоките на комисията и е вдъхновен от дейността на парламента. Позволете ми да подчертая значението на партньорството за ефективна борба срещу рака. Необходимо да се сложи акцент върху профилактиката, профилактичните прегледи, а и най-вече да се намали неравенството между държавите членки. Споделям тревогата, изразена от проекта за доклад. Искам да поздравя господин Петерле за неговия доклад и за предложенията за компромис. Като докладчик в сянка от името на групата на социалистите бих искал да поставя акцент върху следните въпроси. Първо, увеличава се броя на смъртните случаи от рак има липса на достъп до лекарства. Също така следва да, спомене, да споменем и канцерогенните вещества, директивата РИЧ, също така канцерогенните химически вещества, контрол върху наличието на химически вещества в Европейския съюз. Трябва да се разработят общностни действия за да се обръща внимание на хората, страдащи от хронични заболявания. Това е на което искаме да се обърне внимание, за да подкрепим а, проекта. Сега от името на АЛДЕ госпожа Първанова за две минути. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Искам да поздравя най-напред господин Петерле за отличната му работа по този доклад, за да се гарантира, че борбата срещу рака ще остане виш приоритет за нас. Не можем да си представим какви биха били разходите за Европейския съюз, ако не гледаме да решаваме по последователен начин този проблем и да преодолеем разликите в това отношение между държавите членки. Бремето на рака е заплаха за здравеопазните ни системи. Европейския съюз трябва да поеме мерки, за да реагира адекватно когато говорим за превенция, за научни изследвания, за лечение и прочие, винаги става дума за партньорство. Ние можем да успеем само ако всички заинтересовани страни и най-вече пациентските групи бъдат ангажирани в дългосрочна перспектива, за да има обмен по ефективен начин на добри практики между държавите членки. Подобно партньорство трябва да бъде а, внимателно следено и подкрепено. Надявам се, че комисията ще играе своята роля, за да може партньорство да постигне поставените цели. Искам да подчертая нещо, искам да привлека вниманието на комисията да използва Агенцията за контрол върху заболяванията, да засили използването на нейните препоръки. Борбата срещу рака трябва да допринася за постигане на намаляване на нещо, което трябва да имаме предвид, а именно намаляване на неравенството по отношение на здравеопазването. Надявам се, господин комисар, утре да бъдете на срещата с пациентските групи. Вашата подкрепа е изключително важна за нас. Благодаря, госпожа Парванова. За една минута сега давам думата на госпожа Лиотар. Господин комисар, господин докладчик, е, благодаря ви най-сърдечно. Ракът е ужасно заболяване, заболяване, с което не може да се живее. Но а, е, ние живеем все по-дълго и а, е, в рамките на нашия живот съществува опасност а, да се разболеем от рак. Затова всички държави членки трябва да направят всичко възможно, за да могат да изпълняват една наистина отговорна здравна политика. Необходими са лиценасочени скринингови програми и множество методи за лечение на рака. Това трябва да бъде нашия стремеж. Друго, което можем да направим е да намалим големия брой на причинителите на рак в околната среда. Тук Европейският съюз трябва да пази своите граждани от въздействието на подобни вещества. Интересите на гражданите са по-важни от интересите на индустрията и най-вече интересите на здравите граждани са по-важни в случая. Благодаря. Благодаря, госпожо Леотар. Госпожа Росбах. ние започваме по-добре да познаваме тази болест. Знаем, че има хора, които са генетично предразположени към тази болест. Е, ензимите могат да отключат е, това заболяване. 2 милиона души в е, момента страдат от това заболяване. Много е важно комисията да поеме инициативата за амбициозна програма е, за борба срещу рака. Имам два въпроса. Каква е позицията на комисията към научните изследвания? Можете ли да предвидите средства за изследвания и какъв приоритет отдавате на научните изследвания? Трябва да помислим и за това как да се конкретизират тези амбициозни цели – Можем ли да засилим ефективността на прегледите за рано откриване на рака? Благодаря. Давам думата на господин Танасеско за две минути. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на господин Ле за неговата работа по доклада. Медицинските данни говорят за това, че ракът е втория причинител на смърт в Европа, както при жените, така и при мъжете. Участието на Европейската комисия в партньорството е нов шанс за унези, които са засегнати от тази страшна болест, както и техните семейства. Много е важно сътрудничеството да бъде непрекъснато, за да се има размяна на мнения и а, опит и да се търсят нови средства за лечение. Много е важно европейското партньорство да използва по оптимален начин ресурсите, познанията, както и средствата, с които разполагат всички държави и членки. И резултатите за борбата в срещу рака в различни държави членки трябва да са на разположение в цяла Европа. Преминаваме към другите оратори. Давам думата на госпожа Естрела за една минута. Благодаря, господин председател, господин комисар. Борбата срещу рака трябва да бъде приоритет. Около 30% от а, раковите заболявания са предотвратими. Ефектите могат да бъдат намалени чрез ранно разкриване на заболяванията и лечение. Всяка година в Европейския съюз а, повече от 262 е, е, хиляди жени заболяват е, от рак на гърдата. Също има 50 хиляди жени се диагностицират ежегодно с заболяване на рак на маточната шийка. Повече от 20 000 умират. Необходимо е да има по-добри програми за скрининг. Трябва да се засили вакцинирането, програмите за скрининг, да бъдат обхванати всички жени от определена възраст. Трябва да има също и усилия за подобряване на информираността сред населението за ползата от ранното откриване. Аз приветствам инициативата на Европейската комисия в това отношение. Благодаря. Сега за една минута давам думата на госпожа Антонеско. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на докладчика. В своето съобщение комисията потвърждава, че броя на профилактичните прегледи в Европейския съюз е под половината от това, което е необходимо. Аз мисля, че ние трябва да направим така, че профилактичните прегледи да бъдат достъпни за колкото може повече хора. Изследванията, науката напредна, технологиите не струват толкова скъпо и така, че има всички възможности за това. Някои изследвания могат да се проведат за по-малко от 6 минути. Един руски учен е, е представил технология, която дава възможност за много бързо откриване на рака. Мисля, че това изобретение би трябвало да бъде включено в списъка с предложение и препоръки. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Моля ви само по една минута. Господин Леван има думата. Европейското партньорство за борба срещу рака е много важно за борбата срещу рака. Както казахме, това е втория причинител на смъртни случаи в Европа. Има обаче голямо различие между държавите членки по отношение на качеството на медицинското обслужване и достъпа до него. Според новите статистики, в страните от Южна Европа вероятността е един мъж в един мъж е два пъти по-вероятно да се разболее от рак, отколкото в сравнение с Северна Европа. Трябва необходимо е да се предприемат мерки за преодоляване на тези различия. Румънският учен, която откри новият тест, е пример за а, тест, който трябва да се финансира. Този тест а, трае по-малко от 6 минути. Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми господин комисар, уважаеми колеги, много от преждеговорившите казаха, че ефективна борба срещу рака – трябва да включва различни неща, като се започне от лечението и се стигне до палиативните грижи. Едно обаче трябва да се посочи. Има семейства на пациенти, които губят борбата срещу рака. Семейството трябва да окоръжава всички болни от рак, обаче предвид е, заболяването, това понякога е много трудно. Семействата не трябва да остават бор... сами в борбата срещу рака. Когато говорим за такава борба срещу рака, трябва да мислим и за семействата на пациентите, като трябва да им се оказва помощ не само в къщи, но и по отношение на достъпа до специализирани здравни заведения, където се предоставят специализирани грижи за раковите пациенти до крайния стадий на заболяването. Благодаря. Благодаря за тази възможност. 3,5 милиона европейски граждани се считат, че се диагностицират като болни от рака ежегодно. Сегашните тенденции показват, че броя на диагностицираните от рак вероятно ще се отвои през следващите 20 години. Ние трябва да се борим срещу този бич, какъвто е рака. Има различни причини за него, тютюнопушене, недостатъчна физическа дейност, прекалена употреба на алкохол и прочие. Необходимо е да има здравни стратегии на европейско и национално ниво. Те трябва да разполагат с нужните ресурси. Ранното откриване е изключително важно. Много хора оцеляват благодарение на ранното откриване. Европейския съюз може да играе водеща роля. 750 милиона са заделени в рамките на седмата рамкова програма за изследвания в областта на борбата срещу рака. Искам да благодаря на всички, особено онези от моята страна, които се грижат по изключително добър начин за болните от рак. Благодаря, господин Галега. Госпожа Вертман има думата. Уважаеми колеги, Здравето е голяма ценност, която трябва да се защитава. Ракът е световен проблем, който въпреки медицинския прогрес продължава да съществува. Съгласно изследвания на СЗО, 13% от заболяванията са ракови и много хора в Европейския съюз се разболяват от рак, като най-често разпространените форми са рак на белите дробове и на дебелото черво и Европейският съюз трябва да даде важен принос за борбата срещу рака. Най- Изгодната стратегия с най-големи изходи за успех това са профилактичните изследвания. Благодаря за вниманието. Господин Кели, Благодаря. В моята страна има хора, които, както млади, много млади и, и стари а, умират от рак. Очевидно е, че е постигнат много напредък в областта на науката. А, медицинските професионалисти също полагат огромни усилия. Трябва обаче да се, предвиждат повече, да се предвидят повече средства, особено за научни изследвания. И тук в Европа трябва да се погрижим за научните изследвания, да се предоставят повече средства. Трябва да подкрепим и унези институции, които работят в тази област. Ако направим това, ще е, намалее броя на унези, които заболяват от рак. Госпожа Морва има думата. Моля за извинение. Обаче, говорейки за програмата срещу рака, и много от нас подчертаха колко ужасно е това заболяване. Аз е, искам да си спомня как преди 4 години аз самата страдах от това заболяване. И то горе-долу по същото време на годината, в което сме сега. Аз бях прията в онкологията и сега, въпреки това лечение, съм отново тук. Възпитавам трите си деца и живея пълноценен живот. С моята лична история аз искам да окоръжа всички граждани да се подлагат на скринингови прегледи. Също така Искам да препоръчам на болните никога да не губят надежда. Желая на всички много надежда и много сили и успешно оздравяване. Господин комисар, имате думата. Благодаря, господин председател. Аз съм изключително удовлетворен от ентусиазма, който видях е, тук в е, залата на парламента ентусиазъм относно борбата срещу това заболяване с общи усилия. Искам да благодаря на господин Петерле като докладчик за неговия ценен принос. Искам също да благодаря на госпожа Морвай, която а, ни даде допълнителна надежда не всичко е загубено в битката срещу това заболяване. Бяха споменати много неща. Много от мненията, изразени от парламента, са отчетени в съобщението на Европейската комисия. Искам да ви уверя, че днешните ви становища ще бъдат проучвани много детайлно когато програмираме своите дейности. Относно факторите, свързани с околната среда. Факт е, че околната среда е изключително важен, важен аспект в битката срещу рака. Високите стандарти, които имаме днес в Европа, допринасят за намаляването на заболеваемостта от рак. Затова трябва да засилим своите усилия, за да гарантираме, че тези високи стандарти ще бъдат спазвани в бъдеще. Относно научните изследвания, това е област, която заслужава нашите усилия. Фармацевтичната индустрия е неразривна част от е, функционирането на здравната е, система и е в ресора на моята генерална дирекция. Ние работим съвместно с представители на бранша, за да се координираме по по-добър начин, да координираме по-добре научните изследвания, както и да гарантираме, е, че резултатите от тези научни изследвания ще бъдат приложени на практика. Една от най-важните области на моята дейност през следващите пет години е да направя така, че да има пълна достъпност до лекарства. Един от проблемите, споменати днес, е неравнопоставеността по отношение на здравеопазването. Това е въпрос, който трябва да разрешим и да осигурим по-добър достъп до медикаменти. Искам да ви благодаря отново. Благодаря и на вас, господин председател. В заключение бих искал да кажа, че трябва да продължим да работим, за да убедим нашите граждани за важността от превенцията, от скрининг. Говорихме за рака на гърдата. Днес се прилага скрининг на, в много от страните от Европейския съюз. Жените в Европейския съюз трябва да се подлагат регулярно на такива тестове. Благодаря ви, господин комисар. Господин Петър Ле, за две минути. Благодаря. Искам да кажа, че дебатът тази вечер беше много ползотворен и ви благодаря за казаното. Радвам се, че говорим на един език. Всички ние имаме, между нас има съгласие по основните въпроси. Очевидно всички ние сме за партньорското. Преди малко нямах време да кажа нещо за здравословния начин на живот – има какво да се каже тук. Ние като политици трябва да даваме добър пример и ние трябва да участваме в усилията за насърчаване на здравословния начин на живот. И аз бях диагностициран с рак, както и моята колега, и искам да я поздравя за успешната и борба срещу тази болест. А, това, че човек се е разболял от рак, все още не е смъртна присъда. Искам да благодаря на комисаря за неговото внимание и искам да го. А, да, го, да му кажа, че а, рака следва своя динамика и ние трябва да нагодим своите си действия към тази динамика. Обеден съм, че с обединени действия можем да постигнем много. Искам да кажа, че съвсем скоро ще създадем една група депутати срещу рака. И с тази група ние ще поставим още по-силен акцент върху необходимостта от превенция. Благодаря, господин Петърле. Докладът ще се гласува утре.